По този начин ще бъдем последователни е, в действията си и ще защитим принципите, които защитаваме от началото на криза. Благодаря е, за е, вашия принос. Е, току-що приключваме тази точка. Ще гласуваме днес по обед. Следващата точка от дневния ред, това е нашия дебат по докладът на е, Дейвид Мартин за правото на разследване на Европейския парламент. Първо давам думата на докладчика господин Мартин. Благодаря, господин председател. Да започна с благодарностите. Първо да благодаря на секретарята на Комисията по конституционни въпроси за помощта им в подготовката на този доклад. Благодаря на комисара Шескович и на съответният министр от председателството за това, че те участваха в този процес. Е, приносът на комисията АВКО беше добре дошъл и ще надявам се да продължим да работим, за да стигнем до задоволително решение за всички институции. Искам да благодаря и на докладчите в Сянка от другите политически групи за атмосферата, в която преговаряхме по този доклад. Това е амбициозен доклад, господин председател, и много навременен доклад. След влизането в сила на Лисабонския договор, след в 1995-та година, когато бях докладчик по Мастрихтския договор и от тогава насам а, ние а, пледираме за увеличаване на правата за разследване на Европейският парламент. От тогава нещата се промениха. Анкетните комисии са инструмент на парламента за а, а, разследване на нарушения в прилагането на законите на Европейския съюз. В тези разследвания ние разговаряме с засегнатите лица, проучваме документи, за да видим има ли нарушения на законодателството на Европейския съюз. Най-напред трябва да подчертая, че ролята на това право на разследване за Европейския парламент е много важна. В историята на този парламент имаше три анкетни комисии. Най-новата беше сега а, във връзка с осигурителната кампания Equitable Life. Но там парламента не можа да достигне до истината, защото нямахме право да разговаряме с лицата, нямахме достъп до документите и а, не можахме а, да преодолеем опасността от неверни свидетелски показания. Следователно не можахме да разкрием цялата истина. През последните две десетилетия ролята да разследва на Европейският парламент се увеличи, но сега тази роля трябва да влезе в 21 век. От, 21, от влизането на Лисабонския договор парламентът е равнопоставен с комисията и съвета. Но в областта на демократичният надзор на нас ни липсват инструментите, за да откриваме истината. Повечето национални парламенти имат на разположение инструменти, за да разкриват измами и а, нарушаване на законите. А Европейският парламент трябва да има инструменти за разследва нарушаване на европейското законодателство. Една анкетна комисия се опитва да разкрие истината за миналото и както Боб Дилан беше казал, а, вратата, която води към истината е тясна. Не е лесно да се открие истината в миналото и възможността да се разпитват лицата, които са а, свързани с това и достъпа до документи са абсолютно необходими. Ако искаме тази роля а, наистина да бъде сериозно използвана, не трябва а, в никакъв случай да допускаме опасения този инструмент да, да бъде с него злоупотребявано. Защо искаме а, нов, нови правомощия? Защото от времето на разследването на Екбет Павалаев нещата много се промениха. И второ, защото Лисабонският договор а, издигна ролята на анкетните комисии в, а, до регламент. съгласно ден 226 от Лисабонския договор, парламентът има ролята на а, а, законодателен инициат, иницииран законодателство. А, но разбира се, съвета и комисията трябва да дадат своето съгласие. Както при всички предложения, председателят а, чука с чукчето, а докладчикът казва, аз имам 6 минути. Ако да, обаче по двете минути, ако искате да запазите за края, казва председателят. Не, предпочитам да представя целия си доклад, казва докладчика. Предпочитам да представя доклада сега. Добре, казва председателят. Има три важни елемента в тези анкетни, анкетни комисии на парламента, на които се спирам. Първо е способността пряко да се интервюират лицата, защото голям проблем в разследването на случая с Equitable Life беше неспособността и невъзможността да разговаряме с онези, които са участниците. Затова е абсолютно необходимо да разгледаме решенията, които ще доведат до правото да разговаряме с онези, които са участвали в един или друг процес. Втория въпрос е достъпа до документи и способността анкетната комисия да е, разглежда документите, свързани с разследването. Трето, анкетната комисия трябва да може да посещава съответните страни, е, за да разясни е, обстоятелствата на разследването. Необходими са санкции за отказ от даване на свидетелски показания, за, за лъжесвидетелстване и така нататък. Европейският парламент трябва да има право на същите санкции, които съществуват в редица страни членки, които имат право на, на разследване националните парламенти. Много важно е също така, че парламентът, разбира се, не е, не е съд. И е, разбира се, санкциите трябва да бъдат налагани от страни членки, е, съгласно споразумението, до което ще стигнем. Но а, е, нашите правомощия като анкетни, а, анкетен орган, разследващ орган трябва да са ясни. Ние няма да предприемаме правни действия, не може да правиме съдебно разследване, а, а, нито производство, а, няма да налагаме санкции. Надявам се, че ще работя с колегите и по-нататък плодотворно, за да намерим решение на всички нерешени въпроси. Благодаря. А сега ще дам думата на представителя на съвета, министър по европейските въпроси, господин Вамен Николай. Господин председател, уважаеми депутати, господин заместник председател на комисията, правото на разследване е важен елемент на надзорните правомощия на Европейския парламент, който дава възможност да се разследват нарушения при прилагането на европейското право. Макар, че е, Лисабонския договор не промени по същество правото за, на разследване на Европейския парламент, е, имаше промени в прилагането на някои разпоредби. И сега тези разпоредби трябва да се задействат, когато парламента започне да работи по своя инициатива. Председателството напълно зачита правото на парламента на собствена инициатива и следи отблизо работата на господин Мартин в неговия доклад. Също така председателството работи много усилено в рамките на съвета, за да започнат тристранни преговори с Европейския парламент. При размяната на мнения с Комисията по конституционни въпроси през януари, аз казах, че идвайки от страна с прозрачност и силен парламентарен контрол, ще подходя към тази тема а, съвсем открито. А, контактите, които се осъществиха между докладчика, след а, като в Авко се гласува на проекта бяха отлична възможност да се обсъди и да се подобри а, начина по който ние се разбираме. Помежду си разбираме своите позиции. Благодаря на господин Мартин за неговото разбиране и за конструктивния диалог, който той осъществи с председателството. Не е нужно да се крие факта, че това е един деликатен въпрос за всички страни, но съм уверен, че контактите, които имахме с господин Мартин, ще дадат добра възможност за осъществяване на напредък. Без да се впускам в подробности по проекто доклад, искам да откоря две неща, които са важни за съвета. Първо, Съвета смята, че политическото естество на правото на разследване на парламента трябва да бъде отразено в правилника. Това е изключително важно, за да се избегне някаква намеса и интерференция с съдебните власти. на второ място, тези разпоредби са напълно залегнали в, договора. И, вся, и трябва да се избегнат дублирания с правомощията на европейски институции и на държавите членки. Господин председателю, уважаеми депутати, господин комисар. Очаквам, че ще имаме други контакти по този въпрос с представители на парламента и позволете да ви уверя, че, парламент, че председателството на Европейския съвет ще направи всичко, за да се постигнат компромиси, които да са приемливи за всички институции и да се даде възможност парламента да действа максимално а, самостоятелно. Благодаря. Сега ще дам думата на комисара Шефчович. Благодаря, господин председателю. Лисабонския договор включи много нововведения за Европейския парламент. Едно от тях е правото на собствена инициатива на парламента за разследване. Това е, е точка в полза на демокрацията. Сега наш съвместна отговорност е да се приложи тази разпоредба колкото е възможно по-скоро с пълно сътрудничество на трите институции и с пълно зачитане на член 226 на договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията винаги е настоявала за силен парламентарен надзор и миналата година още се ангажирахме с обсъждане на проекта доклада на господин Мартин. Високо ценя неговия дух на сътрудничество по време на председателството и сътрудничеството на министър Вамен. Разгледахме някои конкретни елементи, но а, едва няколко от нашите повдигнати проблеми са отразени в новия текст. Унгарското и датското председателство сега изразяват определени загрижености и ние бихме били благодарни, ако това се отрази в доклада. Компромисни изменения бяха внесени от господин Мартин, които правят опит да отразят и да решат някои проблеми. Но вероятно не е тайна, че има някои основни елементи, които следва да бъдат обсъдени преди комисията да може да даде своето съгласие по член 226. Сега няколко важни неща. Ние смятаме, че приложното поле на бъдещия регламент трябва да остане същото, както и в сегашното решение. В член 226 се казва, че Европейската Европейския парламент може да създава анкетни комисии само в съответствие с разпоредбите на Европейския договор. Комисията приветства компромисното в изменение в тази посока. Не трябва да забравяме и промените в член 226, които се отнасят само за процедурата, а не правомощията на анкетната комисия и тези анкетни а, комисии са по-скоро политически инструмент на парламента. Именно за това смятам, че ще бъде необходимо допълнително а, разслед, проучване. И на последно място, но не по значение, член 17 на проекто регламента, който се отнася за изслушването на официални лица на Европейския съюз и на държавите членки. Въпроса за свободата за даване на показания малко ни тревожи. Но има известно объркване все още е, у нас е, по отношение на различното третиране на националните и европейските официални лица, което според нас е неоправдано. На този фон комисията приветства е, желанието ви да е, гласувате по доклади, по някои от измененията, след това, след гласуването да се осъществят отново тристранни преговори в светлината на член 226, не е като парламент гласува законодателната резолюция. Ние приветстваме и очакваме работата с вас за успешното приключване на работата по този документ. Благодаря, господин комисар. Сега господин Вилан първо за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, един орган за правоприлагане трябва да отговаря и за съблюдаване на това прилагане. Не става дума само за общностното законодателство, става дума и за прилагането на общностното законодателство. Тук имаме в е, Европейския съюз големи разлики. Например, случая с Equitable Life показа големи пропуски в нашата практика, но показа също така, че тази практика може да се подобри, ето защото този доклад е много важен в тази насока. Искам да спомена четири неща, които са важни за нашата политическа група. Разбираме, че комисията и съвета искат да действат в общ интерес и искат да има оправдани, е, е, оправдано даване на свидетелски показания. На второ място, е, не може едно лице, което бива разпитвано, да избира дали да бъде разпитвано публично или при закрити врата. Естествено е, че трябва да се казва истината. И на четвърто място, вие, ние очакваме от държавите членки санкциите да са а, толкова строги, колкото и в рамките на националното законодателство. И сега нещо, което засяга изменение 31. Тук става дума за гласуването за малцинственото гласуване, гласовете на малцинството. Смятам, че това решение не е правилно. И накрая искам да подчертая, че съвета и комисията се радват, изразяват радост от това, че парламентът е готов на компромис. Аз бих се радвам, ако е, тази радост в края на краищата е не едностранна, се окаже неедностранна. Благодаря. Следващият оратор е господин Калтиери. Благодаря, господин председател. Докладът е, на Девид Мартин отговаря на изискването на договора, съгласно който ние трябва да имаме право на разследване. Тоест, право на политически надзор. Е, предвижда се специална законодателна процедура. И за това, по време на преговорите между институциите, ние настоявахме да имаме право на инициатива. Защото иначе правата на анкетните комисии ще бъдат ограничени. Ясни станаха ограниченията, на които ще бъде подложен на един подобен инструмент. Заедно с комисията и датското председателство стигнахме до задоволителни компромиси, като някои от е, проблемите, които седяха пред комисията и стените членки, бяха решени, без да накърняваме правото на Европейският парламент да се обръща към националните институции, за да може да се разследват ефикасно всички случаи на закононарушения. Но има още нещо. Анкетните комисии трябва да имат достъп до документи и право да разпитват лица. Това са политически права, които ясно са разписани в Лисабонския договор. Сега госпожа Ята Маки. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика Дейвид Мартин за чудесното сътрудничество. Европейският съюз има нужда от добро управление, е, от, има нужда от е, прозрачно и демократично управление. Това означава, че парламента трябва да има правото да е, изисква определени документи, както вече бе казано. Е, Ситуацията в момента не изглежда много добре. Комисията и съвета са против това право. Има и още един аспект, а именно какви са компетенциите на парламента при надзора на, от страна на анкетните комисии. Имаме политически контрол, имаме съдебен контрол, а, чрез, имаме контрол от страна е, на, на съда, но е, трябва да различаваме между тези компетенции. Ето защо аз е, смятам, за разлика от комисара, че националните и европейските чиновници трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Аз не смятам така. Националните чиновници, държавни служители, са в равнопоставено положение пред парламента, както и комисарите. И те трябва да могат да бъдат изслушвани пред, от анкетната комисия, както и останалите. Важна е централната роля при надзора на, на всички институции. Само по този път може да укрепим доверието на гражданите в европейските институции. Това доверие в нашите действия трябва да бъде укрепено и това е важна задача ако може да укрепим тези компетенции, ще може да укрепим и довериите. Ще може да използваме този инструмент разумно и рядко. Благодаря, господин Хефнер, е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Демокрацията трябва, има нужда от процедури, а процедурите функционират само толкова, колкото са толкова добре, колкото са добри и правилата. В момента правилата не са достатъчни, както сочи и казуса с Equitable Life. Ето защо ни трябва една добре функционираща анкетна комисия. Трябва да може да се намесваме там, където има скандали, да осветяваме тъмните кътчета на корупция и на съмнение. Там трябва да се опитаме да внесем яснота. Това е нашата задача и това е, е в интерес на гражданите. Трябва да имаме достъп до всички документи и трябва да имаме достъп до всички свидетели и то на място. И ако някой не иска да се изкаже, да свидетелства или не иска да дойде, то на този човек трябва да се налагат сериозни и действени санкции. Един аспект искам да засегна, който не подлежи днес на гласуване. Опитът сочи, че разследването в една анкетна комисия не се разпростира във всички посоки равномерно, независимо какви са интересите на политическите групи, на националните държави, правителства и така нататък. Опитът, както казах, сочи, че малцинството много често е по-готово да се, да, да се разследва в името на истината, отколкото мнозинството. Благодаря. Господин Ешли Фокс е следващият оратор. President. Благодаря, господин председател. Разследването от парламента е много важно. Ние не само приемаме закони, а ние трябва да следим парите на законодат, на данакоплаците да се ам, спазват. Нил Париж о, въведе парламентарния контрол тогава, когато имаше епидемия на ШАП. А, последното лейбарийско правителство се справи с тази криза. Така трябва да се води а, разследването. Но а, мисля, че нещата отиват твърде далече например, с правото на парламента да призовава отделни лица и да санкционира унеси, които не се отзовават. Това не ни е, е разрешено, според мен служителите трябва да съветват министрите и да изпълняват след това решенията на министрите. Мисля, че по този начин ще се отклони отчетността на министерствата, ако тези предложения а, постигнат нещо, това трябва да бъде една по-голяма отговорност парламента, трябва да постави бюрократите в Брюксел под демократичен контрол. Следващия оратор, господин Шолц. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. В време, когато доверието на европейските граждани чезне по отношение на Европейския съюз, ни имаме нужда от една отвъртена съдебна практика. В, това, в едно такова време един такъв е, доклад по собствена инициатива, като този на господин Мартин, е много навременен. Става дума за това, че в член 14 от Лисабонския договор е, ясно се казва правото и задачата на политическия контрол от страна на Европейския парламент – и правото на парламента да се предприемат практически стъпки в тази насока. Ето защо аз не смятам, както моите колеги, които говориха преди мен, че ние не бива да е, е, се възползваме от това право. Как е, в такъв случай член 21 трябва да бъде приложен? Ако има само временни анкетни комисии, аз цитирам, да се разследват евентуални, евентуална злоупотреба с при, при прилагането на общностното законодателство. Трябва ни една прозрачна процедура при разследването. Да, разследване в парламентарната демокрация има важна роля чрез тази процедура парламентите действат независимо и самостоятелно. Те имат право да разследват от името на народа и в името на гражданите ситуации, в които има подозрение за злоупотреба. Ситуацията, в която Европейския съюз се намира, сочи, че трябва да се направи именно това. А, и в заключение искам да кажа, че малцинствени гласувания са изключително необходими. А сега господин Брон за една минута. Благодаря разследването на изпълнителната власт трябва да бъде една от ролите на всеки парламент. И разбира се, обаче това се отнася до съответната изпълнителна власт, която е свързана с парламента. Трябва да имаме право на надзор над всички функционери, от най-дребния до самия господин Барозо. този това право на разследване обаче не трябва да се разпростира върху страните членки. Това трябва да бъде задача на техните парламенти. Анкетните комисии могат да искат държавни служители да дават показания от страните членки. и а, служителите трябва да имат право да не съобщават информация съгласно член 18, която имат правото да не съобщават при разследване в собствените си страни. Наред с това има а, тук противоречиви мнения за това дали трябва да се съобщава или задържа информация. Сега господин Часковски за две минути. Госпожи и господа, първо искам да благодаря на господин Мартин за отличната работа и за работата на докладчиците в Сянка. Когато се даваха ограничени правомащия, които не отговаряха на правомащите на Европейския съюз по Мастрийския договор, ние трябва наистина да дадем една сила на нашите разпоредби. Официалните служители в европейските институции е, се обръщат за помощ към националните органи. Когато говорим за санкции, тук се говори за санкции, които ще се изпълняват от националните власти. Ние не сме догматици по време на преговорите. Се отказахме от формулировката анкетните комисии да действат като съд. Не даваме възможност да се поиска решение, разрешение за явяването на държавен служител. Ще защищавам обаче прерогативите на Европейския съюз, които са съвместими с повишения му политически статус статут. Трябва да засилим демократичния надзор, който, на който има право Европейския парламент. И така, искам да ви помоля, казва председателя за тишина. Следващия оратор е господин Гереро. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на докладчика Дейвид Мартин за добре свършената работа. Благодаря и на датското председателство за готовността да допринесе за окомплектоването на доклада. Ние знаем какви са компетенциите на парламента, а именно законодателството, бюджетния контрол и политическия контрол. Но също така има още една функция. Това е политически аспект. Контролната функция дава възможност на парламента да контролира дейностите на, правителство, на управлението на правителствата. Тук се дава отчет и тук става дума за политическа, поемане на политическа, политическа отговорност, когато това е необходимо. Тук имаме по-прости и по-сложни механизми за тази цел. На следващо място с, е, Имаме правото на разследване. Това е право, това е право от едно по-общо право, е, правото на контрол. Тук би трябвало да разширим компетенциите на е, на парламента. По отношение на, по отношение на бюджетния контрол имаме е, определено развитие, прогресивно развитие, но по отношение на разследването имаме необходимост от подобрение. Ето защо апелирам към съвета и към комисията е, да се застъпи за... Много благодаря. Сега давам думата на господин Дав. Господин председател, аз Разбира се, съм съгласен, че в никакъв случай парламента не иска да си присвои някакви съдебни правомощия. Но необходимо е той да има сериозни права да разследва. Да разследва сложни политически казуси. Очаквам бъдещия триалог по този въпрос. Необходимо е да се преодолее неравнопоставеността между комисията и държавните служители в страните членки, която предвижда проектът. Необходимо е също така да постигнем споразумение относно ефективни мерки относно какво да се прави с заключенията на анкетните комисии. Благодаря ви, дами и господа. Сега стигаме до процедурата на изказване чрез привличане вниманието на председателя. Първо господин Михолашик за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, правото на разследване принадлежат към стандартите на всички демократични парламенти. Основната предпоставка е да се създаде ясна картина за дадена ситуация. Това е право което Европейския парламент има и трябва да използва. Благодарение на това право, Европейският парламент може да действа демократично, може да се създаде добър баланс между европейските институции. Този регламент е много навременен по отношение на нови, новата позиция на парламента и в, в светлината на а, Лисабонският договор. Моля за тишина, казва председателят госпожа Гинес. Има думата сега за една минута. Благодаря, господин председател. Бих желала да подкрепя подкрепя коментарите на нашия докладчик и да му благодаря. Изказвам се като председател на анкетна комисия с равноправ... равнопоставеността. Ние постигнахме резултати и мисля, че е важно да се разбере, че причината за тази анкета беше, че един милион граждани ни помолиха да свършим това. Ние очакваме да чуем какви са резултатите резултатите от работата, която направихме по въпроса за живот при равнопоставени условия. За искаме да чуем кога ще бъде заплатено на гражданите, които защитихме. Не са важни промените в нашите процедури само. Аз ги подкрепям, но резултатите от нашата работа, защото гражданите ще ни следят, не, ще ни оценяват не по докладите, а по работата. И сега в, за заключителни бележки думата има комисаря Шевчович. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да кажа, че високо ценя а, забележките и приноса а, на а, депутатите в този дебат. Една, един подобен регламент трябва да бъде добре изграден. Той не трябва да дава възможност авторитета на анкетната комисия, например, да бъде поставен под въпрос по време на разследванията. Трябва да работим заедно за да може всички предвидени мерки да бъдат правно обосновани. Това е в нас, наш общ интерес. Госпожа Ятан Маки и няколко други споменаха въпросът за разкриването на поверителна информация. Това е един въпрос, по който трябва да работим заедно, за да намерим задоволително решение за трите институции. Съня, и изказването господин Хефнер, който изтъкна необходимостта от ясни правила в деликатни, деликатна тема, като анкетните комисии. Ценя и това, което каза господин Дав, който подчерта значението на това, че трябва да се преодолее неравнопоставеността между служителите на националните на, на европейските е, институции и на националните държавни служители. Благодаря. Благодаря, господин комисар, казва председателя. И накрая ще приключим този дебат с изказването на министра по европейски въпроси, господин Вамен. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, господин комисар, искам да ви благодаря за отличния дебат и за възможността да обсъждаме този въпрос с Европейски парламент днес. Знам, че това е нещо, което е много важно за Европейския парламент и бих желала още веднъж да кажа, че съвета и датското председателство напълно зачита правото на Европейския парламент на собствена инициатива. Очаквам вота на парламента по доклада на господин Мартин. Датското председателство внимателно ще проучи предложението на Европейския парламент и ще направим всичко по силите ни, за да постигнем резултат в бъдещите преговори между институциите. Председателството ще работи целенасочено, за да удовлетвори потребностите на парламента, на комисията и на съвета. Искам да благодаря на господин Мартин за отличното сътрудничество и а, за приноса му към преговорите. Датското председателство а, приветства също така и гъвкавостта, проявена от господин Мартин и заедно с комисаря Шевчович ще намерим добра основа за анкетните комисии защото смятаме, че това е много важно те да работят максимално ефективно и в съответствие с разпоредбите на договора и на а, залегналите в него роли на институциите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин министр, уважаеми дами и господа. Преключваме дебата. Започва гласуването в 12 и 10 днес.